Госпожа председателя. La séance est reprise. Les autorités compétentes. И така можем да започнем отново. Получаваме резултатите от Литва. Господин Тондовски е посочен като победител. Ще се Що се отнася до неоспорените пълномощни, можем да приемем новоизбраната депутатка, след като тя подаде декларация, че няма други функции, които да противоречат с дейността и като депутат в Европейския парламент. И сега въпросът